17 април от 9 часа сутринта и след обед от 3. Дневният ред е, е публикуван и на веб, качен на веб-сайта заедно с